на Арктика. Ние смятаме, че двете страни, Европейския съюз и Арктическия съвет, ще спечелят от членство на Европейския съюз като постоянен наблюдател. Местните, местното население е важен партньор за нас. Не искаме да участваме в активен диалог за тях възоснова на нашия опит в диалога с местно население. През март беше проведена среща с съвет на това, представляващ това население. Ще се спра на три области, в които смятаме, че Европейския съюз може да участва активно в укрепване на активното управление на морската среда. На първо място климатичните фактори. Тук става дума за замърсители като метан. Те имат сериозно въздействие като замърсители. Борбата срещу климатичните промени в арктическия регион изисква а, работа за а, намаляване на емисиите на вредните газове. Европейската комисия подкрепя усилията на а, Арктическия съвет за преодоляване на дългосрочните и краткосрочни екологични фактори може да се проведе да се проведат дейности, свързани с, трансграничният, с трансграничното замърсяване. Втора много важна област е наблюдението и оценката на проблемите, за да сме по-наясно с екологичните тенденции. Тук бих споменал инициативата, инициативата за арктическите мрежи като част от Арктическия съвет. Комисията смята, че е полезно да се насърчи международното партньорство между различните мрежи, които наблюдават Арктика. Смятаме, че трябва да се избягва дублирането на дейност и е необходимо средствата да се изразходват по-ефективно. Комисията и Агенцията за околна среда има дългогодишен опит в това число в изграждането на партньорства и мрежи за обмен на данни. Ние искаме да участваме активно в арктическата мрежа. Третата област е интегрираната морска политика. При три години Европейската комисия при интегрираната морска политика от тогава насам. Резултатите на тази политика стават все по-видими. Интегрираната морска политика се основава на предположението, че всеки регион е уникален и се нуждае от индивидуален подход, в който да участват всички заинтересовани лица. Е, наясно сме, че много от проблемите на Арктика са свързани и с други части на света. Ние смятаме, че опитът на Европейския съюз може да е полезен и с радост ще дадем своя принос, за да може арктическата общност да се развива. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, доктор Рейнорд. Сега можем да открием дискусията. Като преди това ще дам думата на докладчика господин Галер. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Бих искал да се изкажа съвсем накрая под формата на общение, но сега бих искал да задам няколко въпроса на експертите. Първо искам да им благодаря за техните експозета за това, че те ни обясниха какви са последствията от изменението в климата и какво е тяхното въздействие върху морските пътища. Те също изложиха какво е и състоянието на крайбрежните държави в този регион, какви политики се водят там. Също ни беше дадена информация по отношение на Арктическия съвет. Е, някои неща ще е, се променят е, вследствие на изменението в климата. Повече пътища ще бъдат отворени, повече възможности за пътуване по море. Но също така, че изменението в климата ще бъде улеснено извличането на природните ресурси в този регион. Според вас, що се отнася до управлението в тази област. Съществуващите правни мерки, а, именно конвенцията на ООН, свързана с а, управлението на морските пътища. Дали в бъдеще тези правни рамки ще бъдат достатъчни? И виждате ли някаква възможност за сътрудничество или смятате, че ще трябва да се създадат и да се сключат нови а, правни спогодби, нови договори и каква е ролята на Европейския съюз в тази връзка? Ние също сме законотворци и нашето законодателство, макар и косвено и с днешна дата има влияние. А, също така ние имаме и част от крайбрежната ивица, принадлежаща към Европейския съюз в Арктическия регион. Благодаря, господин Галер. Док... Следващия докладчик има думата, ако може за 5 минути. Благодаря. Господин професор, въпросът е към професор Гин Лудесън. Вие казахте, че няма решение от миналото. Няма възможност за бързи решения, но това, което трябва да направим бързо, е, че трябва да изградим доверие. По този начин няма да възникнат териториал, териториални диспути, няма, не, извинете, спорове и няма да има изостряне на напрежението. За да оцелеем, ние имаме нужда от ресурси, колкото половината от земята. И ние знаем, че има огромни богатства в регион. За това всички се стремят да стъпят в този регион. Точно за това мерките за изграждане на доверието са особено важни. И има една идея, която не е моя лична идея. И за това говореше и Хилари Клинтон по-специално. Става дума за това, че ще трябва да създаде един изцяло нов модел за международно сътрудничество в Арктическия регион – няма, за съжаление, много доверие към Арктическия съвет. Бих искал да попитам какво е вашето мнение. Дали ще бъде възможно да създадем една е, научна група за интердисциплинарен анализ както в контекста на промяната в климата има Международна експертна комисия по промяната в климата и тази специализирана група би могла да предложи различни идеи за законодателството и за други дейности, които могат да бъдат извършени от нас в региона. По този начин ще бъдат ограничени териториалните и други претенции към региона. Има още един аспект. Ще бъде добра идея да има един център за арктическо информация. В Лапландия има един подобен център, който съществува вече от 20 години и предвид увеличаващия с обем на информацията, мисля си, че е добре да създаде един арктически информационен център, който също, освен че ще събира информация, ще допринася за увеличаването на доверието. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. На господин Шрайбер Янсен, за 5 минути. Господин председателю, аз бях член на федералното управление в Германия и в Хамбург. Хамбург е най-голямото пристанище в Германия и второто по големина в Европа. Белуга е корабна компания, която оперира там и провери дали е възможно, дали е економически изгодно да се използва този път между Европа и Азия. Какви а, мерки са възможни? Какви стъпки а, могат да се предприемат в тази насока? И по какъв начин смятате, че Европейския съюз може да, да развие тези пътища, морски пътища в дългосрочен план? И като цяло, каква е ролята, какви са възможностите на Европейския съюз в различните форуми, които се занимават с тази тема. Благодаря на колегата Шнайбер, госпожа Лезинг, докладчик в Сянка. Äh Още веднъж много благодаря за важната информация, която ни беше предоставена от експертите. За нас тази а, тема е нова, но в бъдеще тя ще има много важно значение. Запознах се с редица анализи, които обаче противоречат на информацията, която ни даде а, господин Ойнацо бъдеще може да се стигне все пак до политически стълкновения. Как ще се предотвратят евентуални граждански конфликти? Като се има предвид скорошната екологична катастрофа в Мексиканския залив, се налага, може би, да се наложи мораториум за извличането на нефт в практическия регион. Дали съществуващите правила и разпоредби са необходими? Не трябва ли да се работи в посока засилване на доверието между заинтересованите е, лица? не трябва ли а, да се изготви и договор, който да се подпише между отделните държави, граничести а, в Арктическата област? И не е ли неудачно да се водят а, там военни а, военни а, упражнения и Искам да ви попитам дали а, няма да е по-удачно конфликтите да се предотвратят още в а, зародиш и а, да се предотврати превръщането на Арктическата област в военна зона. Благодаря на колегата Лъзинг. Господин Кол за 5 минути. Выступление представителя Комисии. Много ви благодаря, господин председател. Представителят на комисията каза, че има информация за всички народи, за цялото население в региона и вече че се е провела среща с представителите на автохтонното население – и какви са стремежите и желанията на автохтонното население. Моля, бихте ли ни дали по-конкретни примери? Аз лично искам да съм сигурен, че ние се отнасяме към тези народи с уважение. И следващият ми въпрос е какви са взаимоотношенията между тези народи и общности и други държави. Не само държави членки на Европейския съюз, но и други страни. Така че какви са взаимоотношенията между автохтонните народи и други държави, включително тези, които не са задължително разположени фактически регион? И също каква е позицията на Европейския съюз в този въпрос? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ковалс. Сега колегата Ян Темаки за 5 минути, моля. Китоксия. Благодаря, Искам да благодаря на докладчика Галер за това, че организира това изслушване и дискусията за арктическия регион. Темата е важна и парламента трябва да участва активно в работата по нея. Беше казано тук, че промените в климата са довели до промени в Арктика и че ние трябва да продължим с изследвания и проучвания на въздействието. Следващият въпрос, който искам да повдигна, е свързан с правата на автохтонното население. населението на Лапа, на Лапландия, трябва да бъде представено. Съмнение, мненията му трябва да бъдат взети предвид. Е, трябва да кажа, че ние в Европейския съюз е, съвсем не сме били е, безупречни. Е необходимо да има диалог между местното население, Европейския съюз и парламента. Не могат да се взимат а, политически решения, без да се изслушат унези, които са засегнати от тази политика. Искам да чуя и вашето мнение за този диалог. Какво се предвижда? Трето. Моята колега и приятелка госпожа Яхтенсари от Левицата а, каза мъдри думи и искам да а, подкрепя казаното от нея за създаването на информационен център. Този център а, трябва да подпомага работата на арктическата мрежа. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Ятен Маки ще трябва да съкратя наполовина времето за следващите, тъй като много с, хора са се записали, а, а докладчика трябва да си тръгне в 10.30. Господин Проди, за 2 минути и половина. Благодаря, господин председател. Това изслушване е изключително важно. Най-вече защото тук очевидно става думата за природни богатства. Като се има предвид, е, че Руската федерация е забила а, своето знаме върху Арктика и така да се каже са а, отбелязали и заградили а, своята територия – а, ние сме с чувството, че става дума за защита на национални интереси, достъп за, до природни богатства. И трябва да предприемем нещо. Може би, ако можем да използваме Арктика така да се каже, като опитно поле и да изходим от а, а, хипотезата, че природните ресурси са силно ограничени и всички страни зависят от тези ограничени ресурси. Ето защо те трябва да бъдат управлявани както трябва. Това е необходимо и за да се пресекат корените на евентуален конфликт. Питам се дали дали не можем да предприемем нов подход спрямо Арктика. Също така искам да повдигна въпроса за местното население. През май бях на среща за правата на местните, местното население. Мисля, че в Арктика можем да изпробваме нова политика спрямо местното население, която да предвижда интегриране на местното население в процесите на взимане на решения от самото начало. По този начин ние можем да се дистанцираме от грабителския подход, който е бил характерен за предишния епохи. Госпожа Розбах. Благодаря. Аз присхождам от една от тези държави, които граничат на, с Арктическия регион. Аз съм от Дания и Дания е част от Арктическия регион. Но а, Гренландия изключи възможността да се присъедини към Европейския съюз. А, бяха открити залежи на нефт наскоро. И а, се вижда, че Гренландия е по-скоро ориентирана към щатите, отколкото към Европа. И има и много държави, които са в арктическия регион. Три от тях са засегнати директно и са член на Европейския съюз. Това са Швеция, Финландия и Дания. Има много а, големи проблеми, а именно, че ние въобще нямаме глас там. А, бях а, по време е, на посещението в Канада, в а, делегацията. И а, а, въобще беше ми казано, че а, ще се изискват а, такси, ако искаме да имаме достъп а, до там. И просто бях възмутена. Много се радвам, че тази тема се обсъжда, но не виждам, че не виждам ние а, като Европейски съюз да имаме някаква възможност да изразим нашето мнение или да имаме влияние. Колегата Талер за две минути. Е, е, Господин председател, Тази дискусия е много важна и аз подкрепям една хармонизирана политика на Европейския съюз и една активна политика, която да установи и а, да подкрепи участието и на другите заинтересовани страни. А, има ли някакво проучване или дали имате ваше лично мнение? мерките, които ще бъдат взети по отношение на арктическия е, регион да бъдат ефективни. Ние а, е, а, е, виждаме, че там а, морските пътища са доста натоварени. На второ място. Има ли острови в арктическия регион, които не принадлежат към нито една територия и как ще се процедира с ресурсите ко... и залежите, които има там, един ден, когато се стопи снега, а леда. Благодаря, господин Талер. Господин Тенок. Ще се присъединя към въпроса, който вече беше зададен от колегата Росбех. Аз също се интересувам от ситуацията в Гренландия и не знам дали Гренландия има възможност да води собствена външна политика без съгласието на правителството на Дания. И не би трябвало Гренландия да се възприема като абсолютно неотменна част от външната политика на Дания. И тази територия би могла в бъдеще да се отегли от Европейския съюз. Следващият въпрос е нещо, което беше казано от колегата от Обединената левица. Той каза, че трябва да се работи в посока запазване на природните ресурси в Арктика. Но защо трябва да запазваме ресурси, които могат да се използват? Защо да не използваме петрола и природния газ, ако те могат да доведат до по-ефтини доставки на тези ресурси до нашите потребители. Това, което ще се прави там, разбира се, ще се прави по законосъобразен начин и разбира се, ще се изисква определено сътрудничество. И бих искал да попитам дали Антарктическия договор би могъл да бъде образец за регламентация за използването на Арктическия регион. И с... Не би трябвало да казваме, че не трябва да се добива петрол в този район, не можем да кажем нито на руснаците, нито на канадците, нито на американците, че те не могат да добиват петрол в един регион, в който има много природни ресурси и петролът е много важен и ще става все по-важен в бъдеще. Благодаря ви, господин Танък. И сега давам думата на експертите по същия ред, както и в началото. И ще помоля всеки да се придържа към период от 5 минути. Разбира се, отчетете и че трябва да отговорите на въпросите, които са ви зададени. Така, професор Остренг. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да отговоря поне на два въпроса. И първият е свързан с понятието за борба за ресурси или дори надпревара за ресурси. И това е бъдещето на Арктическия регион. Мисля си, че това понятие е погрешно. И защо? Това, което аз казвах като превара за ресурси, имах предвид, че има определено сравнование между действащи лица за нещо, което те не са имали преди, но това е нещо, което не принадлежи на никого. Ресурсите в териториалните води и на територията на съответните държави принадлежат на държавите. Това е всичко. Така че за какво става дума, когато говорим за надпревара? Става дума за собственост на определени държави и това е закрепено в международното право и в националното законодателство. Така че аз мисля, че борбата за ресурси или надпреварата за ресурси не е подходящ начин да се подхожда към Арктика. Ресурсите са там, те съществуват, те принадлежат на арктическите държави. Вторият въпрос е свързан с това дали имаме достатъчно добра система за проявление, дали имаме нужда от допълнително международно законодателство. И се води дебат за това дали е необходим арктически договор – който ще отразява спецификата на този регион и дали трябва да има отделно морско право, отнасящо се към арктически регион, отличаващо се от общото морско право. Аз смятам, че Арктически океан е уникален, просто защото там има морски лед. И морският лед не се подчинява или не е описан в международното морско право. Конвенцията за морското право от 82 право има 320 различни члена. Член 123 се занимава с води, в които има лед, но това не е разпоредба за морския лед. Нека да бъдем абсолютно откровени. Ако трябва да се отчита морския лед като територия, защото там може да касне самолет, защото там има изследователски станции, да, определено морски атлет има свойства на земя, но същевременно със сигурност това е вода. Но очевидно този морски лед изпълнява двете и двете функции. И дълго време не е имало корабоплаване в фактическите води. Можем ли ние да ги наречем тогава открито море? В момента има вече корабоплаване, няколко кораба могат да преминават, затова можем да наричаме тези територии открито море, но дали това е така? Независимо от всичко това, Водят се дебати, или поне се водили през 60-те и 70-те, за това какво е морския лед и какво той не е. И има принципи, които се прилагат от Канада и от Русия и се водят спорове и в Канада и в Русия дали морският лед следва да се разглежда като нещо като територия. Накратко казано, какво е морският лед и дали той може да породи конфликти? Аз не знам. Благодаря ви, господин професор. Думата има господин Мудрисън. Най-напред искам да ви благодаря за много интересните думи. Ще коментирам някои от повдигнатите от вас въпроси. Що, що се отнася до съществуващите мрежи? Да, има международни документи за Арктика. Както казах обаче, нещата не са недвусмислени. По-конкретно във връзка с 2013-2014 година, тогава Дания ще предяви териториалните си претенции спрямо Гренландия и е, Русия също така ще е, внесе своята претенция, така че има припокриващи се претенции. Ломоносовия мост също така е обект на претенции от Русия и Канада. Когато се говори за битката за Арктика, това напомня за 19 век и империализма и колониализма. Както казах, поради потен... потенциалните конфликти не бива да изключваме различия по отношение на морските граници. Що се отнася до Гренландия, въпросът е много интересен – това е свързано и с статута на Европейския съюз. Беше казано, че Дания и Финландия са заинтересовани лица. Финландия и е, Швеция нямат е, претенции. Има и проблем по отношение на кандидатурата на Европейската комисия за наблюдател. Има съпротива срещу тази кандидатура. Политиката на руснаците е колкото по-малко, толкова по-добре не искат Европейския съюз, НАТО и Китай да се намесват. Много от вас са прави, когато говорят за правата на местното население. Очевидно е, че тези хора не могат да бъдат изолирани, те ще си останат заинтересовани лица и следователно трябва да участват в процеса на взимането на решение на заседанието на петте страни беше изразено становището, че местното население не може да не бъде активен участник в решението, които го засягат. Аз не съм специалист по, по що се отнася до по-техническите въпроси, които бяха зададени. Тъй като говорим за Европейския съюз, съюза и има, играе роля поради международните процеси. Ето защо сте прав, когато подчертавате водещата роля на Европейски съюз в областта на борбата срещу климатичните промени. също така дейности, свързани с свободата на моретата. Международни организации Като Международния морски е, съюз е, също играят е, роля. Европейски съюз не е член на Арктическия съвет, но големите заинтересовани лица, като Европейския съюз, Китай. А, в крайна сметка, те ще направят така, че да бъдат включени в разговорите, така че най-добре е да бъдат предвидени някакви механизми. Благодаря. Благодаря. Професор Инги Мудърсен. Думата има а, господин Рейнолдс за 3 минути. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда много кратък. Първо за въпросите за управлението. Позицията на комисията е Анклос е отправната точка – Нашата позиция е изложена в съобщението от 2008 година, а именно, че а, ние сме за по-нататъчното участие на Анклос. Поставяме акцент върху изпълнение на съществуващи задължения, вместо да се предлагат нови правни актове. Това не основава, това разбира се не изключва възможността от обмислене на нови споразумения тогава, когато те са необходими. Ние сме съгласни, че един антарктически договор не е на дневен ред, тъй като няма подкрепа за тази идея от никой от арктическите държави и особено във връзка с различията, с изтъкнати различия между Арктика и Антарктика. Ролята на информацията и оценката на информацията, трябва ли ни нещо като Междуправителствената комисия по климатичните промени и за Арктика. Ние смятаме, че вече има добре развита инфраструктура на сътрудничество в областта на оценката и научната дейност и ние поставяме акцент върху участието в тези дейности. Мисля, че бихме че е хубаво да изчакаме резултатът от тези дейности, преди да обмислим а, нови варианти. Що се отнася до съвета за арктическо сътрудничество, а, ние проявяваме интерес към неговите заседания. Някои от участниците повдигнаха въпроса за местното население. А, за неговите желания и за това, което Европейския съюз може да направи. Бяха дадени вече някои от отговорите. Някой каза, че тук става дума за това да, да подобрим своите умения във воденето на диалога. А, ясно е, че трябва да се, че преди да се вземе решение, е необходимо да се потърси мнението на тези хора. Мисля, че не се занимах с всички въпроси, но смятам да спра до тук. Благодаря. Давам думата на а, господин Галев. Заключителни думи. Благодаря на всички експерти. Благодаря за техните експозета. По време на дискусията някои неща се изясниха, но а, а, можем също да си направим извода за а, посоките и линиите, които трябва да следва Европейския съюз. Стана въпроси за крайбрежните региони. Европейския съюз също ам, обхваща част от а, тези крайбрежни вици. Ето защо е хубаво и ние да имаме думата в а, този регион може би развитието на корабоплаването в този регион ще се отрази косвено върху законодателството. Очевидно е развитието в този регион, очевидно е и влиянието на климатичните изменения там, повече отколкото в други региони по света. Европейския съюз трябва да може да определи своите приоритети и своите интереси. Когато обсъждаме с темата с Жаклин Маклейн от Европейската екологична агенция, това ще стане на 15 септември по време на една закуска. Ще обсъдим е, екологичните аспекти, свързани с развитието на е, арктическия регион. Е, бяха споменати местните народи в Канада, Гренландия. И бих казал, че техните интереси и защитата на техния начин на живот, както и екологичните аспекти са взаимно свързани. Трябва да има устойчиво развитие, да не трябва да, да има развитие, да не се а, поставят нещата а, в определени рамки. Е, това не са многобройни групи от, мес, от местно население. Що се отнася до добива на ресурсите, Ако се изготвят едни добри а, екологични стандарти и работим съвместно с Исландия и Норвегия и почерпим опит от а, стандартите, които те а, вече прилагат, може да се развие на много добро сътрудничество, може да привлечем партньор като а, Русия, която може би няма да е склонна да прилага тези стандарти, но все пак е хубаво да бъдат обсъдени а, тези теми и с тях. Аз съм на мнение, че комисията трябва да има статута на постоятен наблюдател в Арктическия съвет. Ако имаме един такъв статут, това ще е добре, тъй като има политики в областта на екологията, корабоплаването, научните изследвания, които имат общностен а, характер. И отделните държави членки са предстъпили своите компетенции на Европейския съюз. Антарктика и Арктика не могат а, да се сравняват, но Антарктика не е част от територията на други държави, за разлика от Арктика. И не може да създаде аналогичен договор на този за Антарктика за Арктика. Всички сме съгласни, че всички заинтересовани страни а, имат интерес от а, нормалното развитие на този регион. Няма нужда да се създава военна зона, да се създава ситуация аналогична на тази по време на световната, на, по време на студената война. Благодаря ви. Надявам се че ще продължим с дискусията, която започнахме днес. Ще продължим дискусиите с докладчиците в Сянка, но и всички други колеги, които искат да допринесат, са добре дошли. Благодаря на господин Галер. Благодаря на нашите експерти. Исках само две неща да добавя по тази тема. От 13 до 15 септември, току-що разбрах, ще се състои една конференция. Парламентарист парламентаристи от Арктическия регион ще заседават в рамките на парламента. Ако имате интерес, моля да го включите във вашата програма. Доклада на господин Галер ще бъде обсъден на 26 и 27 октомври. Благодаря ви. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Господин Еткинсън. Господин председател, дали бих могъл да помоля да ми дадете време и да поставя един въпрос. Не знам какво може ли да се трябва да се направи. Моя колега господин Карим, който има, както знаете, тесни взаимоотношения с Пакистан, вчера проведе среща в парламента и насърчи колегите да проявят интерес към ситуацията в Пакистан във връзка с наводненията и посещението на специалния представител на Европейския съюз в Пакистан и той ме помоли да посоча пред нашата комисия каква е ситуацията в Пакистан и че са необходими спешни мерки, спешна реакция. И за това задавам въпрос, господин председател, дали в близко бъдеще ще има възможност, например, да бъде поставен този въпрос на заседанието за спешните процедури в понеделник в Страсбург, Знам, че има много колеги от различни политически групи в парламента, които са загрижени за ситуацията в Пакистан и ние искаме да има по-активно участието на комисията в решаването на проблема, който съществува в Пакистан. Благодаря ви. Е, да, отчитам това, което вие казахте. Отчитам вашата молба и ще включа този въпрос в дневния ред на нашата парламентарна комисия. Обаче, както вие знаете, на следващото пленарно заседание планирахме да има дебат по тази тема. И вече премина заседание на Комисията по развитие, което беше посветено на хуманитарната помощ за Пакистан. Но аз ще поставя този въпрос пред комисията за развитие и пред комисията, която се занимава с пленарните заседания. Благодаря ви. И сега следваща точка от дневния ред е ролята на Европейския съюз при укрепване на ОССЕ. Е, А, този въпрос вече се обсъждаше през юни говореше се за евроатлантическата структура за сигурност и проведохме съответното обсъждане тук. Както ние всички знаем, откакто започна Хелсинския процес, ОССЕ има много важна роля в евроатлантическата структура за сигурност и в, в евроатлантическата азиатската стратегия през 2009 година. Сегашното председателство на страната, Казахстан, призова през декември да се проведе среща на върха, посветена на ОССЕ и с основна цел да се разработи по-гъвкав механизъм и да се даде по-голям тласък на дейността на тази организация и да се засили доверието към нея. Ние приветстваме този дебат и бихме искали да дадем своя принос. Бихме искали Европейския съюз да формулира своята позиция преди конференцията в Астана. Бихме искали да дадем своя принос за осигуряване на качеството на дебата и искаме да изтъкнем значението и ползата от тази международна организация. Е, Сега давам веднага думата на господин Раучек, който ще говори за основните аспекти на неговото предложение за резолюция. Заповядайте, господин Раучек. Както вече подчертахте, ОИСР през последните 35 години стана неразделна част от архитектурата за сигурност на Евроатлантическия регион и Азия. Там влизат страни от Ванкувър до Владивосток, от Северна Америка, САЩ и Канада – Европейския съюз, но също така Русия и страни от бившия Съветски съюз. Уникалното Уникална характеристика Нойсера е триизмерната му характеристика а, економическа, политическа и економическо, политическо и човешко. Ако погледнем последните кризи, които преживяхме, последната от тях в Киргистан, виждаме, че ОИСР играе жизненно важна роля. През тези 35 години светът, разбира се, се промени. Имаме нови проблеми, свързани с сигурността, тероризъм, киберпрестъпления, трафик на хора и наркотици, енергийна сигурност. И аз съм убеден, че ОИСР може да изиграе важна роля. По тази причина преди две години беше проведен процесът в Корфу под гръцкото председателство. Искаме да поставим акценти върху конструктивната роля на руския президент. Както каза председателя, 35 години след конференцията в Хелсинки се подготвя среща в Асана. каква ще бъде нашата реакция, реакцията на Европейския съюз, каква ще бъде реакцията на институциите и на Европейския парламент. Необходим е баланс между трите измерения. Човешкото, политическото, екологичното и хуманитарното. Вече споменах, че трябва да обърнем внимание на всяко едно от тези три измерения, но по-конкретно економическото и екологичното измерение. Това, разбира се, проистича от съображенията, свързани с енергийната сигурност. А, да не забравяме и военното измерение. ОИСР в миналото изигра важна роля. Нека да спомена договор открито небе. Имаше някои проблеми в миналото. Ще спомена само конфликта в Грузия през 2008 година неразрешени конфликти в Приднестровието, Южен Кавказ, но смятам, че това измерение е много важно и е част от нашата резолюция. Ние трябва да видим по какъв начин да подпомогнем постигането на тези цели. Трябва да обсъдим нашите взаимоотношения, т.е. участието и приноса на парламента в този процес. А също така е възоснова на личния ми опит. Ние трябва да видим как е, да засилим своите отношения с парламентарната асамблея на ОИСР. Може би трябва да засилим своето участие там. Също така в е, резолюцията предлагам е, съвета да осигури покана председателят на Европейския парламент да участва на срещата на върха представям тази декларация. Документът е, е отворен. Ще се радвам да проведем ползотворна дискусия. Надявам се да участвате активно. Измененията трябва да бъдат днесни до 14 септември, а през октомври трябва да гласуваме резолюцията. Благодаря ви. Grazie al relatore onorevole la parola all'onorevole Scholz per tre Думата има господин Шолц за три минути. Ähm, ähm, благодаря, благодаря за възможността да работя като докладчик в Сянка бих споделил някои мои мисли. Докладът е много добър и той посочва как Европейския съюз може да пренесе за едно по-добро сътрудничество сред европейските държави, как могат да се прилагат общи подходи, що се отнася до ОСЕ. Дали не трябва да се обсъди и въпросът на въпросът за ОСЕ, отнася се до общата сигурност. Е, и Европейския съюз може да се използва е, като инструмент за мирното решаване на бъдещи конфликти. В настоящия момент ние сме изправени пред потенциални конфликти на европейския континент. Е, ето защо Европейския съюз може да е един реален, ефективен инструмент за париране на тези конфликти. В доклада а, е, са отбелязани тези въпроси. Не трябва ли да помислим и за това механизмът на ОСЕ да бъде използван за общи клаузи, като опазване на околната среда, борба с последиците от климатичните изменения и така нататък. Един въпрос, по който аз съм на различно мнение, е връзката между ОСЕ и НАТО. Смятам, че е, трябва в хода на дебатите да изясним ролята на ОСЕ по теми, свързани с държави членки на Европейския съюз и други европейски държави и а, да се преосмисли ролята на НАТО. Благодаря ви, благодаря на колегата Шоус, Господин Кирилов за 3 минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да похваля дейността на докладчика. Смятам, че докладчикът е подготвил един много балансиран и своевремен доклад, в който се съдържат добри идеи за основната цел, а именно укрепването на ролята на ОССЕ. Разбира се, имаше затруднения през миналите години, имаше едно отслабване на ролята на ОССЕ, за което имаше причини, но смятам, че ние трябва да участваме много по-активно, особено след приемането на Лисабонския договор в дейността по укрепването на тази организация. Но преди да започна с конкретните си бележки, бих искал да посоча, че организацията можем да я направим по-силна, ако засилим ролята на Европейския съюз. И мисля, че господин Ручек много конкретно и убедително каза, че по-силната роля на Европейския съюз не трябва да довежда до отслабване на ролята на ОССЕ, а так му обратното. Разбира се, за нас, и тук нямам предвид само Европейския съюз, но и всичките държави членки – за всички нас политическото и военното измерение е много важно. Дори в някои сфери това е предмет на загриженост. Правилно беше посочена точка 6 за все още съществуващите конфликти. Разбира се, основният конфликт е руско-грузинския конфликт от 2008 година, но също така и Преднестровието и Нагорни Карабах остават актуални. И разбира се, както беше посочено в други доклади, включително и в моя доклад, отново важна е по-силната роля на Европейския съюз и също са необходими инициативи от страна на Европейския съюз. Това, което е важно, с оглед на економическото и екологичното измерение, аз мятам, че може би в точка 10 бихме могли да добавим, че следва да насърчаваме регионалното сътрудничество между самите държави. Разбира се, това ще допринесе за изграждане на доверието. Защото понякога тези страни, понякога по исторически причини или поради конфликти, не са много насърчавани да направят това, а пък това е важно за подобряване на атмосферата и намаляването на напрежението. Що се отнася до човешкото измерение, ще кажа само, че може би трябва нещо да подчертае съдбата на вътрешно разселените лица и бежанците. Затова си мисля, че може би в това отношение бихме могли да допринесем на засил... за засилването на ролята на ОССЕ, но кое е основното с оглед на новите компетенции, проистичащи от Лисабонския договор, ние имаме по-голяма отговорност и трябва да участваме много по-активно трябва да има определен мандат за Европейския съюз и това вече го подчертахме. Благодаря ви, председателят. Благодаря ви, господин Кирилов. Господин Чен, за три минути, моля. Gracias, señor presidente. <clears throat> Mamy właściwie w ostatnim e, okresie dwóch lat e, do czynienia z trzema ważnymi wydarzeniami. Благодаря, господин председателю. Благодаря. Тук чухме от господин Ручев за трите основни аспекта в неговия доклад, а те всичките са много интересни и важни. Първо, срещата на върха в Корфо и процесът Корфо, иницииран от президента на Русия Медведев. След това имаше Виенската конференция за преглед и сега очакваме конференция, която да засили процеса Корфо. Процесът Корфо доведе до един нов дух в дейността на ОССЕ и ние трябва да използваме тази промяна, за да засилим ефективността и ефикасността на тази организация. Но също така трябва да засилим и водещите се в момента дискусии за това как да реагираме на новите предизвикателства, които също така са посочени в проекто резолюцията. Аз съм говоря за общата сигурност и за особено сложната сфера, а именно режимът за контрол на конвенционалното оръжие. Процесът Корфо tę odpowiedź na wszystkie aspekty bezpieczeństwa europejskiego i nowych. E предназначен за формулиране на нови реакции спрямо възникващите, нововъзникващите заплахи. Смятам, че трябва да дадем положителна оценка на водените в момента дискусии. Същевременно смятам, че диалогът трябва да бъде много умерен и не следва да се съсредоточава само върху сигурността в тесния смисъл на думата. Нещо, което искат някои държави членки. Смятам, че трябва да се говори и за понятието мека сигурност, така както е известно. И скоро ще състои срещата в Астана и това ще бъде голям успех за Казахстан. е, се очаква, че ще има много обширен и аспектен дневен ред. На тази среща на върха в Астана трябва да гарантираме ясни, нееднозначни резултати. И трябва да имаме много ясен мандат за организацията под формата на много ясен план за действие. Мисля, че тук ние сме съгласни както и държавите членки на Европейския съюз, изразих своето съгласие по време на заседанието на съвета на министрите и по време на други заседания и срещи. Ясно виждаме, че държавите членки все повече проявяват интерес към бъдещето на ОССЕ и смятам, че трябва да изсъкна това повече в нашата проекторезолюция. И още нещо. Смятам, че трябва да насочваме процеса по такъв начин, че срещата на върха в Астана да доведе до ясни осезаеми резултати. Ако няма да има резултати, това ще застраши самото бъдеще на тази организация. Благодаря ви. Благодаря. Господин Танов, за 3 минути. Микрофонът не е включен. Благодаря. Поздравления към господин Ралчек за пълен и балансиран доклад. Пред няколко години аз участвах в кампания за подкрепа на председателството на Казахстан за ОСЕ. Въпреки, че правителството беше против, ОСЕ е странно образование. Понякога има конфликт между ролята за сигурност и желанието да се насърчава демокрацията. По време на Оранжевата революция в, а, а, имаше много натиск от Русия този орган да не подкрепя този резултат от фалшифицираните избори, на които бяхме свидетели преди 5 години. Приемам обаче, че ОСЕ играе важна роля, тъй като на насочва в, в посоката на демокрация много страни. Им, то е уникална структура. Има и други конкурентни организации в Азия. Например, Шанхайския процес за сътрудничество. Мисля, че ОСЕ играе своята роля като неутрализира някои от по-враждебните и конкурентни сили, които застрашават нашите интерес. Беше спомената Белор, Беларус. Тя е проблем и съвсем не е демокрация. ОСЕ играе особено важна роля в Южен Кавказ при замразените конфликти и Молдова един от въпросите, които съм повдигал в миналото, той не е включен в договора, е свързан с това, че когато изпращаме мисии за наблюдение на избори в страни, които са държави членки на ОСЕ, обикновено има формат тройка Европейския парламент, ОСЕ и Парламентарната асамблея и или Съвета на Европа или Парламентарната асамблея на НАТО но делегацията на Европейския парламент е винаги младшия партньор, тъй като парламентаристите от АСЕ са автоматично председатели на комисията и съставят най-голямата, по-голямата част от доклада. В точка 24 вие споменавате Европейския парламент и взаимоотношенията с Парламентарната асамблея на ОСЕ. Мисля, че това трябва да бъде разгледано по-обстойно и особено въпроса защо парламентаристите от Европейския парламент са винаги младши партньор в при мисии за наблюдение на избори. Благодаря. Думата за заключителни думи има господин Ручек. Благодаря. Сега ще разгледам, ще се спра на зададените въпроси, господин Шолц и господин Танък и други споменаха Централна Азия. Мисля, че това е регионът, който може и трябва да играе по-важна роля. Това е причината, поради която Казахстан сега е председател. Очакванията бяха доста високи и тази роля беше предоставена на Казахстан. Мисля, че това е много важно и може би следва да бъде подчертано в нашия доклад и препоръки, защото засяга не само региона на Централна Азия. Има и проблеми с сигурност и по-точно несигурност, идваща от Пакистан и Афганистан. Господин се спомена околната среда и климата. Да, аз мисля, че това измерение ще играе все по-важна роля в бъдеще. Ако имате предложения под формата на е, изменения, е, можете да ги внесете. Не съм съгласен с вас обаче за ролята на НАТО. В доклада аз подчертавам, че е в наш интерес да укрепваме ОСЕ. В наш интерес е да укрепваме и засилваме ролята и участието на Европейския съюз – особено след приемането на Лисабонския договор и всички инструменти, с които разполагаме. Не е в наш интерес обаче да отслабваме позицията и, мя, и ролята на други институции, по-конкретно НАТО, защото НАТО продължава да играе много важна роля особено по отношение на сигурността на страните от Европейския съюз. Аз съм убеден, че никой друг не може да, изигра, да играе такава роля. Разбира се, НАТО не е в състояние да играе по-активна роля в Централна Азия. Ако обаче ОС, Европейския съюз и НАТО обединят усилията си, можем да постигнем някои от целите, за които ОС е създадена. Господин Кирилов спомена регионалното сътрудничество. Аз не съм против него, так му напротив тъй като регионалното економическо сътрудничество играе не само важна економическа роля, но и засилва доверието, спомага за развитието на човешкия капитал, контакта между хората, туризма. Само, че не бива да забравяме, че в, този, в тази в този огромен район от Ванковер до Владивосток е малко трудно да се конкретизира това сътрудничество. Що се отнася до ефективността на организацията, да, напълно съм съгласен. Понякога ние се чувстваме притеснени че при някои от задачите, при някои от нерешените конфликти, било Грузия, било Нагорно Карабах и така нататък, ОИСР играе не толкова активна роля, колкото бихме искали. И това е посоката, в, в която трябва да работим. Що се отнася до процеса от Корфу, да, прав че трябва да да се обръщаме внимание не само на твърдата, но и на меката сигурност. Затова споменах всички рискове пред сигурността. Напълно съм съгласен с вас, че измерението права на човека е много важно. Мисля обаче, и това е мой отговор на господин Танък, изграждането на демокрация процес – и ако разгледаме историята на ОСЕ, тя изигра е значителна роля в развитие на този процес. Много от нас не биха били и тук, ако не беше ролята на заключителния акт от Хелзинки, чешките колеги, полските колеги, всички помнят движенията за граждански права, които способстваха западането на комунизма и развитието на правата на човека и идеята за демокрация. Това е изключително важна, жизненно важна роля за ОСЕ, тъй като не всички страни на ОСЕ са напълно демократични. Работни планове, за да се постигнат конкретни резултати. Ами, ето това, от което има нужда ОСЕ, ето това трябва да бъде нашия принос. Така че през следващите 2-3 седмици смятам, че трябва да обмислим по какви конкретни планови и предложения можем да работим, което да бъде и нашият принос. Uh, Господин Танък спомена институцията служба за демократични институции и човешки права. Много важна институция. Никой не трябва да влияе върху ролята на тази служба, тъй като тя способства защита правата на човека и на младсинствата. Не е нужно да гледаме само ситуацията в азиатските страни. Нека да видим проблемите с ромите в нашите страни. Що се отнася до мисията за наблюдение на изборите, защо сме винаги, така да се каже, младшия партньор – това е част от идеята. Ние трябва да засилим своето присъствие в ОСЕ, като Европейски съюз и Европейски парламент, ето това е и моето предложение, да играем по-важна роля в парламентарната асамблея и когато това стане постепенно, ще придобиваме по-важна роля в процеса на наблюдение на изборите. Още един път благодаря за участието. Ще чакам вашите изменения. Както споменах, крайният срок е 14 септември. Благодаря. Господин Шулц иска да си изкаже две минути. Господин председател, исках думата още преди това, но вие сякаш не ме забелязахте и ето сега, че има малко време на разположение. Смятам, че този доклад е много важен, много добър, защото а, обхваща ролята на ОСЕ в трите и а, измерения. С право в този проект доклад се подчертава инициативата на Медведев – в рамките на процеса Корфу. Но трябва да осмислим и нашата роля като Европейски съюз, като Европейски парламент, с това как можем да допринесем за усъвършенстването и подобряването на работата на ОСЕ не става въпрос толкова за трансформация на ОСЕ, колкото за едно преодоляване на определени прегради в рамките на организацията. Важно е Русия, както и бившите съветски републики, да са част от тази организация. Ролята на Русия не е много конструктивна в рамките на организацията. Бяхме по време на изборите в Чечня и дори и е, руския президент призна, че в по време на някои от изборите в Бившите съветски републики е отказан достъп на наблюдатели от страна на ОСЕ. Трябва да се спазват всички задължения на е, членовете на организацията. И ето защо а, е, трябва да се изяснат тези въпроси. Благодаря на колегата Шут. Искате ли още нещо да добавите, господин Ручек? Реплика бревисима e molto efficace. Това беше моя отговор. Много ефективен отговор. 14 септември, 12 часа на обяд е срокът за внасяне на изменения. 5 октомври. Обс обсъждане и гласуване в комисия и гласуването в пленарна зала е определено за втората пленарна сесия през октомври. Благодарим, благодарим на докладчика. Преминаваме към следващата точка, свързана с позицията на парламента относно проекта бюджета за 2011 във вида, в който е изменен от съвета, отнасящ се до всички раздели. Господин Салафранка е докладчик по становище. 67 изменения са внесени и след неговото изказване и докладчиците в сянка ще получат думата, както и а, тези, които са внесли измененията, господин Салафранка. Франка. Благодаря, господин председателю. Първо, искам да кажа какъв е бюджетния контекст на, на категория 4. На бюджетна функция четвърта. Като цяло, предвиден са 63 милиона. Това е функция четвърта, а общия бюджет ще се увеличи с 0,7%. Това е важно, за да засилим ролята и функцията на външната на службата за външни дейности. Е, имаме определени е, задължения в рамка на Европейския съюз и за да бъдат те изпълнени, трябва да бъде а, увеличен бюджета. Относно за реакция по време на кризи също са предвидени средства. 1,25% повече в рамките на инструмента за а, е, стабилизация, източно партньорство 19%, южно партньорство плюс 6,6% възстановяване в Афганистан. Там също има определени задължения. увеличение с 25%. Що се отнася до помощта за Палестина, тя ще бъде намалена с 5 милиона. Мисиите с наблюдатели също ще разполагат с определени средства. Европейски, Европейския парламент също ще взима участие в тези делегации, които споменах, особено средствата за тези наблюдателни мисии ще бъдат намалени с 17%, особено за мисиите в Иран, Ирак и а, Йемен. Трябва да. Предвидена е по-голяма бюджетна дисциплина. 100 милиона са предвидените съкръщения. Същото въжи за административната помощ при прилагането на оперативните дейности. Съветът взе е, решение да упражнява контрол върху е, комисията. И задълженията в размер на 590 милиона ще бъдат е, съкратени. Проекто доклада е вече разпространен, трябва да сте го получили. Той показва а, колко е важна а, ролята на външната служба. И ето защо службата трябва да бъде подсигурена с съответните средства. Но в същото време трябва да се съобразим с бюджетната дисциплина. Бюджетната процедура е една процедура, както знаете, зависи от бюджетната комисия. Аз съвсем открито мога да кажа, че подкрепям измененията на всички колеги. Това би било прекалено просто обаче – и малко несериозно. А, просто тези ам, предложения трябва да бъдат договорени едно по едно, да бъдат обсъдени, така че те да а, бъдат в унисон с а, цялата бюджетна процедура. дори и ние да приемем тези изменения, както казах, бюджетната комисия е тази, която има последната дума. Господин председател, ще приключам. За това съвсем накратко ще се спра на два въпроса. Има много а, изменения. Някои от тях бих, бих могла да приема, но госпожа Бранта, която тук бих искал да се обърна към, нея. към нея. Изменение второ. А, превенция на конфликти. Това изменение мога да го приема, защото то е в правилния контекст. Европейската външна политика трябва да има предвид и да вземе предвид превенцията на конфликти. Аз съм готов да приема това предложение под формата на едно устно изменение и а, да бъде то внедрено в проекто доклада. След това, що се отнася до другите изменения, свързани с бюджетната дисциплина, искам да благодаря на колегите за съдействието, което те оказват. И смятам, а, че бих могъл да приема и измененията от господин Валтери. Има още едно изменение на Едуард Кукан. Um... 52 изменения бяха ам, внесени. И 80% са от господин Валтери. По отделните точки можем да се спрем по-подробно в нашите а, дискусии. Трябва да обсъдим и това, което се изисква от а, комисията, а именно тяхното желание е външната, а, общата външна политика и политика на сигурност да бъде подплатена с достатъчно финансови средства. Важно е също така и парламента да може да упражнява своите правомощия. Трябва първо да бъдат изяснети, изяснени мерките, свързани с прозрачността, преди да бъде изпълнен бюджета. Трябва да се изясни въпроса с резервите, така че да може и парламентът да изпълнява своите контролни функции. Бих предложил средствата за мерки за оказване на подкрепа на палестинската автономна област да а, бъдат а, обсъдени. Това е един много важен въпрос. Смятам също така, че средствата трябва да бъдат а, завишени. Относно наблюдателните мисии, това е един от най-важните инструменти, с които разполага Европейския парламент. Ръководителите на делегациите са служители на тази институция – Те участват активно в тези делегации и смятам, че трябва да запазим средствата за тези е, делегации. Също така, е, такива мерки са свързани и се отнасят до политическите приоритети на Европейския парламент. Инструмента, свързан с, с, а, запазването на човешките права, средствата, смятам, че също не, не трябва да бъдат ще бъдат съкратени, но това, тези съкръщения са свързани с административните разходи. Относно административните разходи, съкръщенията са в размер на 24 милиона. След това съкръщението а, беше договорено на 7 милиона. Искам а, да кажа на колегите, че някои от пилотните проекти бяха отхвърлени. Госпожа Яган Маки предложи някои проекти. Искам да кажа, господин председателю, че е, не е добре, че комисията все още не е предоставила своя доклад, отнасящ се е, до службата за външни дейности. И по този начин е, бюджетът не е завършен бюджетът за 2011 година. Този проблем трябва да бъде решен възможно най-бързо. Има също други изменения, по които бих искал да чуя мнението на комисията. Изменение на госпожа Хаутала. Аз имам лично мнение по този въпрос. Също така има друго изменение, госпожа Флотре. По това изменение също имам лично мнение. Ето защо искам да, ви, да а, чуя какво е мнението на Европейската комисия относно предложението да бъдат предвидени 6 милиона в резерв за Тунис. Госпожа Брантнер предлага също едно изменение, където става въпрос за подготвителни мерки които имат за цел да се създаде един арбитражен орган във връзка и в рамките на службата за външни дейности. Трябва да се изготви един доклад, свързан с финансовия контрол и финансовия менеджмент. Това е, също е свързано и се отнася до службата за външни дейности. Благодаря за коментарите на колегите. Благодаря и за техните предложения в бъдеще. Ще се опитам да взема преди възможно най-много наброй изменения. Не бих искал а, по някакъв начин да бъде ощетена бюджетната процедура. Искам да подчертая още веднъж. А, по-голяма част от въпросите са обхванати от измененията. Благодаря ви, господин Салафранка. Ще започнем дебата с докладчицата и сянка и след това ще следваме хронологичния ред. Господин Гвалтиери, който е докладчик сянка от групата на социалистите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Салафранка. Благодаря ви за извършената от вас работа и за вашата откритост и готовност към диалог и сътрудничество. Смятам, че е важно, когато се заблъскваме с такива сложни политически и финансови условия за външната дейност, парламента трябва да отправи много ясно послание. Цифрите, вече бяха отразени от господин Салафранка. Той говореше за тях, затова няма да се връщам към тях. Изразихме очудване във връзка с предлагане от комисията бюджет, например, отнасящ се до Палестина и ограничените средства. Намесата на съвета още повече влуши нещата. Ако разгледате цялостното увеличаване на плащанията в целия бюджет, и ако видите намаленията, предлагани от комисията и съвета, ще видите, че има по функция 4 намаления от 10%. Смятам, че това е особено интересно и не разбирам какви са причините за това намаляване. Съветът не предложи пропорционални намаления по различни функции. Предложени са несъразмерни съкращения по определени функции и бюджетни пера, което аз смятам за много непоследователно. С тази намеса и с със съсредоточаване върху основните административни разходи, които би трябвало да гарантира това, че Европейския съюз надлежно контролира собствените средства и прилагането на собствените финансови инструменти. Смятам, че места на съвета е била много негативна. Като отчитаме тежките условия, смятам, че това, което се опитахме да направим, е да възстановим до приемливи нива средствата, отнасящи се до ключовите приоритети във външната политика на Европейския съюз. Оттам простича и изменението, което като цяло обхваща практически всички намаления, предлагани от съвета. И също така изменението се стреми да запълни празнотата в бюджета, предложен от комисията, що се отнася до Палестина. Също искам да подчертая значението на изпълнението на споразумението от Мадрид, отнасящо се до общата политика, външна политика, политика в областта на сигурността. Особено това въже за назначаването, осигуряването на функциите на ръководителите на мисия. Искам да се върна накрая към поставени от господин Салафранка. Аз съм против това да бъдат заделени целево средства за Тибет. И целият този въпрос за Тунизия според мен е малко съмнителен. Това, което беше предложено от колегата Брандес е доста интересно и аз ще го обмисля и ще запозная по-добре с този въпрос. Знам, че времето ни стича, така че ви изказах моето мнение и за това, колеги, моля ви настойчиво да подкрепите възприятата от мен и господин Слав линия. Председателят, благодаря ви, господин Колтери, докладчика в Сянка, Залде. Вие имате 3 минути, госпожа Якимаки. Thank you very much. Много ви благодаря. Първо, като цяло, искам да кажа, че ние трябва да сме много стрикни. Това е така, защото на национално ниво много правителства намаляват бюджетите поради сегашната криза. Смятам, че не е приемливо на европейско ниво да използваме повече и повече пари. Смятам, че трябва да се държим така, както се държат националните правителства, но независимо от това, аз осъзнавам, че средствата, които разходваме за външна политика, не са особено голяма сума. Това е една доста незначителна сума в контекста на бюджета на Европейския съюз. И за това е важно да бъдат определени някои важни проблеми. И искам да подчертая, че също така е много важно наблюдението и контрола. Бих искала да се спра върху някои конкретни аспекти. Изненадана съм от отрицателната позиция, заета от съвета спрямо спешните случаи и заделените резерви. Над 100 милиона евро са били насочени като спешна помощ към Хаити – а сега съветът е сложил в това перо спешна помощ 0 евро. При положение, че 100 милиона не беше голяма сума. Международните донори са заделили и са превели парите за помощ на Хаити, така както са обещали. Радвам се да видя, че не само моята политическа група, но и други политически групи подкрепят предложението на комисията за 203 милиона евро. Нещо друго, което за мен е проблем, това е инструмента за стабилност. Трябва да се придържаме към предложението на комисията за това достатъчно финансиране за предотвратяване на конфликта и капацитетът за реагиране на кризи. Това е много важно, особено когато става дума за управление на граждански криви и стабилизация. Тези дейности трябва да бъдат финансирани и финансирането трябва да бъде гарантирано. Ще се спра върху програмата на Европейския съюз за европейски европейска политика в областта на добросъседството. И, и смятам, че е добре, че ще има ще има средства, а това ще средства насочени към съседните ни страни, на изток и на юг. И смятам, че европейската добросъседска политика е една от важните сфери и тук трябва също да бъде подкрепено и реализирането на проекти. И Последният въпрос, на който ще спра, е стратегията за Балтийско море. Тук финансирането идва от, отново от инструмента за европейска добросъседска политика и по други програми, обаче, що се отнася за северното измерение, тук трябва да използваме други рамки за подкрепа и финансиране на стратегия за Балтийско море. Благодаря ви. Благодаря ви госпожо Ятемаки. Колегата Брантнер от името на Зелените, моля за 3 минути. Искам да коментирам по три въпроса. Най-напред искам да поздравя докладчика за качеството на доклада и за изразената готовност да отчете нашите становища. От 2009 година има решение на съвета за засилване на посредническите способности на Европейския съюз и група за подкрепа на посредничество, но в бюджета не са предвидени средства. Мисля обаче, че трябва да има като минимум подготвителни дейности. И затова аз предлагам нещо, което обсъдих с представители на комисията, да видим как по най-добри и рационален начин да изградим способност за посредничество на Европейския съюз. За тази цел трябва да предприемем подготвителни дейности. По въпроса за Тунис. Това е програма, която според нас трябва да се, прераз... да се оцени преди да бъдат отпуснати е, допълнителни средства. Знаем, че нещата на място не функционират добре. Ние трябва да контролираме как се изразходват средствата. Имам един въпрос – Приветствам усилията на господин Сао Франка да се а, приложат а, на практика решенията за европейската отбранителна политика. За Конго, Гвинея, Бисао и други по тази рубрика би трябвало да се стремим към позиция максимум, т.е. перо за всяка една от страните и тогава да ги, ако в против, ако няма съгласие, да ги групираме по отношение на Конго, ще се натъкнем на проблема на който сме се натъквали. Именно да не можем да получим нещо за Конго без да се обсъдят всички останали страни. Така че да бъдем малко по-храбри и да разделим тези страни. Това е въпрос от моя страна. И в зависимост от вашия отговор, може би ще подготвя изменения. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор. Има смущение в микрофона и преводачите не могат да работят. Благодаря на господин Салафранка и сътрудничеството му с докладчите в сянка. Той е прав, че трябва да върнем първоначалните суми. Не съм изненадана от някои от измененията, свързани с някои бюджетни редове. Имам предвид 528 Ние създаваме бюджетни редове без никакво правно основание. А всъщност всеки бюджетен ред трябва да има някакво правно основание. Това означава, че ние възстановяваме сътрудничеството с индустриализираните страни а, независимо от един инструмент, който е създаден наскоро. Не знам какъв критерий се използва да се отпуснат 5 милиона евро. Не знам и каква е връзката с Съединените щати. Те средства за индустриализираните страни не са разделени по страни. Това е общ фонд на Европейския съюз за индустриализираните страни в средства, които са предназначени за различни проекти. Не приемам изменение 5000 Не знам на какви критерии се основават тези изменения. В докладчикът ни обяснява какви критерии са били използвани, но на мен не ми е ясно. С по отношение на форума за гражданско общество Европейски съюз Русия. Комисията ни казва, че не приема допъл... пилотни проекти. Аз искам да питам дали това е логично. Сега помощта за а, палестинската власт. Господин Рестел Ваги и аз самата бихме гласували сума, която е равностойна на сумата за 2009 година. Е, предложението на докладчика е за по-малка сума от предложената. Бих искала да знам защо. Госпожа Гомеш има думата за две минути. Искам да благодаря на докладчика, и на докладчите в Сянка за извършената работа. Искам да изразя подкрепа за предложението за възстановяване на финансирането за Европейския фонд, инструмент за демокрация и правата на човека и бюджета за наблюдение на избори. Искам да изразя и своята подкрепа за изменението, внесено от господин Монис – за член 19, за перо 190306 А, също така назначението на специални представители на Европейски съюз трябва да а, спазва изискванията за равнопоставеност на половете. Това в момента не е така подкрепям предложенията и измененията, насочени към мисиите, свързани с политиката за отбрана. Мисля, че това би било в подкрепа на усилията за прозрачност прескочихме е, един от докладчите в сянка, която не поиска думата, но сега я даваме за 3 минути. Благодаря. Аз а, мислех, че докладчиците в сянка автоматично ще получат думата. Благодаря господин председател, благодаря на господин Селафранка за неговото становище. Аз съм съгласна с него, че е много важно да изготвим едно реалистично предложение, свързано с службата за външни дейности. дейности за да имаме възможност целта да можем в един разумен срок да проверим това предложение. До сегашната процедура по отношение на службата за външна дейност относно сроковете за обработка и възможностите за преразглеждане на това предложение бяха абсолютно недостатъчни. Според мен е, нямаше достатъчно прозрачност по време на преговорите и изготвянето на процедурите. Ето защо това е, крайно време е тези процедури да станат по-прозрачни. Относно Палестина, крайната е, левица е съгласна напълно с господин Салафранка, че тези средства не трябва да бъдат съкръщавани по никакъв начин, тъй като тези средства са от жизненно важно значение за решаване на конфликта в този регион. Съгласни сме, че Европейския съюз трябва да играе една световна глобална роля и за тази цел трябва да се разполага с съответните финансови средства. Крайната левица е на мнение, че Европейския съюз трябва да е участник, който да поощрява мирното разрешаване на конфликти, както и да предотвратява експлоатацията на хора. Трябва да се инвестира в възстановяването на зони след период на военни действия. Европейския съюз трябва да е като медиатор, като посредник, а не да упражнява агресивна политика, чрез която сам да се превърне в агресор. Що се отнася до резервния фонд, ние сме съгласни с него, когато средствата от него се използват изцяло за граждански цели. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, госпожо Лозинг. Господин Милер от дирекцията Релекс. Ако обичате да се придържате към времето ви за изказване е от 5 минути. Ще се постарая да съм кратък. Както вече казаха много депутати, ние всички осъзнаваме сложната економическа и финансова ситуация в Европейския съюз и ние отчетохме бележките и препоръките на много от депутатите да бъдем стриктни. Ние получихме подкрепа от тази комисия при възстановяване на разходите, първоначално намалени от съвета. И аз съм много благодарен за подкрепата от страна на тази комисия от господин Салафранка за възстановяване на тези бюджетни пера, където съветът предлагаше намаляване. Това въжи включително за бюджетните кредити за плащане по всички инструменти в функция 4, включително инструмента за предприсъединителна помощ че господин Салафаранка не успя да изцяло да възстанови средствата, които бяха предназначени за инструмента за европейска добросъседска политика и за помощ за развитието сътрудничество, е, извинете, помощ за а, развитието. Важно е да се постигне 100% изпълнение на бюджета. Беше поставен въпрос за Палестина от много оратори отчитаме предложението да се увеличи бюджетното паро с 100 милиона от 200 до 300 милиона, което ще го увеличи до ниво предлагано от комисията през предишните бюджетни години. Във връзка с това ще кажа господин председател, че баронес Аштън и комисията биха искали да не намалява нивото на подкрепа за палестинския народ в сравнение с предишните години. И сега, ако ми позволите, ще говоря за някои намалявания, предложени от господин Салафранка. Например, в случая с Афганистан предлага се намаляване от 8 милиона. Ние програмираме нашата помощ за страни като Афганистан по много внимателен начин. Вие знаете, че програмирането се обсъжда с страната партньор, с всички заинтересовани страни, с Европейския парламент и с държавите членки, но както вие казахте, намаляването по това бюджетно перо ще бъде намаляване на нашата подкрепа и помощ за афганистанския народ. А сега бих искал да се обърна към въпроса за общата външна политика и политика в областта на сигурността. Тук два са основните акцента в изменението. Първо, прозрачността и второто, резерва, който беше подкрепен от господин Салафранка и докладчик от страна на социалистите. Баронеса Аштън предприе сериозни инициативи, свързани с прозрачността в сферата на общата външна политика и политика в областта на сигурността. Ние си задаваме въпроса дали наистина най-добрият начин да се постигне прозрачност е да има отделно бюджетно перо за всяка мисия в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, т.е. да има 8 отделни бюджетни, бюджетни пера за всяка мисия. Може би това не е най-добрият начин да се постигне прозрачност. Ние вече предоставяме достатъчно подробна информация по бюджета на всички мисии и изготвяме месечни доклади, които постъпват и във вашата комисия. След всяка мисия, след като е одобрена от съвета, също така ние изпращаме подробен бюджет на всяка мисия. Ние сме готови да обсъдим този въпрос в парламента и може би ще можем да намерим други начини за постигане на изискването за прозрачност. Разбира се, каквото е съгласувано за общата външна политика, политика в областта на сигурността трябва да бъде също така предмет на съгласие между държавите членки. Сега за резерва. Ние разбираме, че може това да бъде основа за обсъждания между парламент и държавите членки, що се отнася до бюджетната процедура. Но, що се отнася до запазването на резерва в бюджета за следващата година, той се отнася, този резерв за възможността на Европейския съюз да реагира бързо в условия на криза. Да могат да се създават нови мисии, да се предприемат нови действия, в зависимост от това дали ще изникне необходимост от тях. Но този въпрос трябва да бъде обсъден и с държавите членки. Накрая, господин председател, по Европейската служба за външна дейност. Представителят на Бронесаща не е тук в залата и той ще потвърди, ако е необходимо това, което аз ще кажа. Ние изцяло разбираме потребността, изразена от много депутати, да се знае какво се случва с бюджета на Европейската служба за външна дейност и то колко се може по-скоро. Ние работим в момента върху промените, предложени от комисията към бюджета. В момента тече тази дейност. Намерението е на 15 септември комисията да приеме това предложение. Това е писмо за изменените в бюджета. И това писмо с измененията ще бъде представено за първо отчет на парламента, така че ние ще успеем да го подготвим, така че то да мине през първо отчет на парламента. Баронес Аштън участва много активно в подготовката на това предложение. Бих искал да благодаря на докладчика за неговата откритост и за готовността му за сътрудничество с нас, за това, че той слушва това, което за нас е предмет на загриженост и очаквам да продължим плодотворното ни сътрудничество с вашата комисия през следващите етапи на процедурата. Благодаря ви, председателя, благодаря ви, господин Милер. Сега Нека господин Салафранка да изкаже последните си бележки. Благодаря, господин председател. След като изслушах всичките колеги, бих искал да отговоря на въпросите един по един, ако времето позволява. Благодаря на господин Голтиери за неговото сътрудничество. Уверявам ви, господин Голтиери, че що се отнася до Палестина, то това е нещо, което е обмислено от цялата парламентарна комисия. Що се отнася до средствата, предоставени на службата за външна дейност, споделям загрижеността за това, че вече е създадена институция, специален посланник на Европейския съюз в Тибет. Знаем, че има дипломатически проблеми в тази сфера. Разбирам това, което казаха колегите от Зелената партия, но не искам да посочвам конкретно никоя страна. Смятам, че зелените имат достатъчно средства извън бюджета, за да гарантират за да могат да упражняват контрол върху бюджета за Тунис. За Тунис. Аз не мисля, че е правилно за това да се говори в самия бюджет. Това е моето лично мнение. Благодаря на госпожа Ятамаки за нейните бележки. Не бях изненадан от отрицателното установище на съвета. Дебатът за бюджета винаги мерки е, е важен за Европейския съюз. Заемат се тактически позиции и след това те ще трябва да се превърнат в действие на финалните етапи. Госпожа Ятемаки говореше за оперативните бюджетни пара. Тя се, я се надявам, че нейните съмнения вече са разсени. Другият проблем са бюджетните кредити за плащания. Това е начин за разрешаване на нерешените все още въпроси. Що се отнася до човешките права и политиката за разширяване, то аз съм за това бюджетните кредити за плащания – да отразяват нашите желания. Искам още веднъж да ви уверя, госпожо Ятемаки, че разбирам вашата загриженост. Има още един елемент, който не споменах в уводното си слово и това е помощта за Пакистан. Това е в правомощията на нашите приятели от Комисията за развитие. Затова смятам, че не трябва да се намесваме в това, което е предмет на тяхна компетенция. Европейският съюз вече задели и насочи 70 милиона евро за Пакистан за този бюджетен период. Сега към госпожа Братнер. Смятам, че условията за споразумение с съвета и това отговаря и на загрижността, изразено от някои комисари. Смятам, че само някои отделни мисии трябва да бъдат обособени, за да се гарантира по-голяма прозрачност на бюджета. Не смятам, че трябва да се вдавам в прекалено много подробности. Трябва да рационализираме този процес. Нямам особено топли чувства към идеята за пилотния проект и за това не съм много сигурен в това, доколко обоснована сумата, предложена от госпожа Брантнер. Сега към госпожа Мунив за заделяне на средства за двустранните взаимоотношения с САЩ. С САЩ. Това е допълнителна дейност, която няма да повлияе разпределянето на бюджетната функция за взаимоотношенията с промишлено развитите страни. Вие сте права, няма никакво излично посочване дали това е част от годишното разпределение на сумите, но искам да посоча, че последната резолюция за трансатлантическите отношения се призовава към това европейския бюджет за проучване следва да се увеличи и за сътрудничество в областта на научно-изследователските дейности. Не трябва да мислим само за мозъчните тръстове в САЩ. Ние трябва да благоприятстваме да създавам благоприятни условия за европейските организации и мозъчни тръстове аналитични центрове. Така че възоснова на това което казаха комисарите, с малко увеличение и с политическа подкрепа ние се стремим да намерим компромисно решение, отнасящо се до предложението на господин Брок. Така че ще има допълнителни средства за взаимоотношенията с индустриализирани страни. Благодаря, госпожо Гомеш за вашата подкрепа, що се отнася до мисиите на Европейския съюз. И сега се обръщам към госпожа Лозинг. Радвам се да чуя за това, че бюджетът ще бъде представен на 15 септември. И смятам, че измененията към тази резолюция са много по-пълни, отколкото аз бих си представил. Не знам дали вие ще съгласите, госпожо Люзинг, с, с сумите, предложени за Палестина. Аз говорих с Комисията за административните разходи и с колегите мога да обмисля този въпрос до понеделник и да помислим дали можем да подобрим нещата. Вие знаете, че това е един технически процес и позицията, която ще заеме в нашата комисия в понеделник, ще бъде те първа предмет на преговори и трябва да бъде също така одобрена от комисията по бюджетите. Ние говорихме за предел от 18 милиона за резерва. Мисля, че всички можем по този начин да отговорим на загрижеността на господин Галтиер, като подкрепим една ясна позиция, имаме ясни приоритети, що се отнася до бюджета. Няма нужда да ги разводняваме. В крайна сметка, така или е, че комисията по бюджетите ще вземе решение, но до понеделник ще обмисля всичко това, което беше казано тук в тази зала и ще помисля как с измененията ни можем да подобрим цялостната позиция на нашата комисия. На тая бих искал да благодаря на всички колеги за сътрудничеството. И аз искам да благодаря на колегите и на докладчика, разбира се. Гласуването ще бъде на следващото заседание на комисията на 6 септември. Последната точка в дневния ред е свързана с финансовия регламент и по-скоро негово, неговото изменение. Изменение е необходимо за създаване на Европейската служба за външни отношения. Господин Ферм е докладчикът. Както знаем, че този етап на изменението в съответствие с регламента за служителите е втори етап в създаването на службата за външни дейности. Следващата седмица господин Сариуш Волски ще представи своя доклад за промените в регламента за служителите. Днес ще чуем господин Ферм за неговата част, която е свързана с бюджета, господин Бро, господин Верховщад и господин Глаутиери, чието принос аз уважавам високо, създадаха рамката и основата за институционалните отношения. Сега Ролята преминава към бюджетната комисия, също така и комисията по правни въпроси. Разбира се, нашата комисия си остава важен ключов фактор. Ние отговаряме за външна политика и съответно сме задължителен участник в законодателния процес, тъй като ние се грижим съществуването на добри институционални взаимоотношения. Ще дам на господин Ферм думата. Искам да кажа, че нямаме много време, така че ще ви помоля да се вместите в рамките на 5-6 минути. Благодаря, господин председател. Да, ще се постарая да бъда колкото мога по-кратък. Както казахте, това е нашия принос към промените в службата за външни отношения. Това е интересно, защото финансовия регламент е една от областите, в които ние можем да участваме като взимащи решения. Не следва да споменем Мадридското споразумение за службата за външни дейности и това какво можем да направим. Регламента да бъде съвместим с решеното в Мадрид. Има обаче някои области, които не са обхванати в Мадридското споразумение. А, също така има области, в които това споразумение е много общо и трябва да бъде конкретизирането. Най-важните изменения с 7, 8 и 9. Ще кажа няколко думи за тях. В седно изменение ние казваме, че Европейска служба за външни дейности, която е се третира като институция от гледна точка на разходите. Това означава, че тук трябва да се правят от разчети на приходите и разходите, както при всички останали институции. В това изменение обаче има един важен аспект. Ние споменаваме само а, двама от тримата комисари, които заемат ресора външни дейности не, спомена, не се споменава госпожа Георгиева, трябва да споменем. Това изменение е много важно, защото тук се очертават изискванията към работния документ, който да представя общия бюджет. Бюджета за административни, оперативни разходи, свързани с, с службата за външни дейности ние очертаваме подробно как да бъде представен този документ. В девето изменение ние разглеждаме по-подробно нещата в сравнение с Мадридското споразумение. Тук става дума за структурата на ръководството това са трите най-важни изменения. Има обаче и някои други въпроси, които не са включени, но смятам, че трябва да се обсъдят в комисията. Първо, ние проведахме дискусия за бюджета за 2011 година и представянето на бюджетния ред за обща външна политика и политиката по сигурността. Водили сме продължителна, водихме продължителна дискусия тази сутрин. То е изложено и в междуинституционалното споразумение, но не бива да забравяме, че, това, че междуинституционалното споразумение е прието преди Лисабонския договор и новите правомощия. Сега искам да се допитам до вас относно една идея. Този въпрос да се включи не в междунационалното споразумение, в финансовия регламент. По този начин можем да включим изменение в становището, което да обхване дискусията, която водихме в рамките на предишната точка. Друг въпрос, който заслужава дискусия по разходите за европейската политика за сигурност и отбрана. Важно е да знаем не само какво правят прави Европейския съюз, но и какъв е приносът на държавите членки противен случай ще ни бъде по-трудно да разберем какво трябва да направим. Е, не смятам е, да се бъркам в разпределението на задачите между Европейския съюз държавите членки, но е хубаво да се замислим по въпроса. Това са Има изменения, свързани с технически изменения. Но из... най-важните изменения 7, 8 и 9 и след това да видим дали ще внасяме изменения за структурата на европейската политика за сигурност и отбрана. Благодаря господин Ферм за извършната от вас работа, а и за стегнатия начин, по който представихте доклада. Господин Брок за 3 минути. Господин председател, съвсем накратко един коментар. Благодаря на колегите. Е, смятам, че докладчика е пое в правилната посока и ние можем само да го подкрепим. Това всъщност е и в духа на споразумението. Трябва да се прави разграничение между отделните приоритети по отношение на бюджета. Трябва да се изясни ролята на върховния представител на Европейския съюз. Ще има нужда от подобрения при формулировките. Разбира се, трябва да защитим интересите на Европейския парламент, да се запази и процедурата по прозрачно, да се запазят контролните функции на парламента. Както колегата Голтиери вече спомена, трябва да изготвим едно разумно предложение. Относно статута на служителите. Ам, имаме определен срок. Много а, време е, беше изгубено, докато се изяснат нещата, свързани с а, договора. трябва да се определи статута на служителите, които трябва да вземат участие в делегациите в Вашингтон. Не трябва забавенето да се отрази върху тяхната работа. Смятам, че не трябва излишно да се губи време. Ето защо ние сме благодарни на докладчика, ако той се вмести в определения срок. Това се отнася и до статута на служителите на европейските институции. Това, което се случва в правната комисия също трябва да го имаме предвид. Ние искаме да има една обща външна политика и политика на сигурност и в а, а, е, тази насока, трябва да се образим и с приоритетите на правната и на бюджетната комисия. По време на крайното гласуване тук е, в комисията трябва да се погрижим за това все пак нашите цели и нашите приоритети да бъдат гарантирани. Благодаря на колегата а, е, Брок. Господин, госпожа Брантнер за 3 минути. Искам да поздравя докладчика за становището и за това, че конкретизира предложенията с оглед на нашата комисия. Имам въпрос по член 10, там където говорите за отделянето на подбюджетни правомощия – много е хубаво това да се прави за отделните ръководители на делегацията, на делегациите, но се надявам, че не става дума за делегацията като цяло. За да не може комисията да взима самостоятелно решение без да се консултира. Искам да поясните този въпрос и също така ми харесва 12-то изменение 12 за отговорността на националните дипломати. Благодаря. Господин Глотиери за 3 минути. Благодаря ви, господин благодаря ви, господин Фам. Вече представи своя много добър и полезен текст. Аз съм съгласен с това, което той каза. Само искам да подчертая политическото значение не само на съдържанието на доклада, но и на това, което се съдържа с него като връзка между доклада на господин Фам към Комисия по бюджети. Говорим за член първи на финансовия регламент, в който се изброяват институциите. Смятам, че структурата предложена там така, че Европейската служба за външна дейност е включена заедно с Европейския свет, все едно, че последният е институция. Да, наистина той е институция, но аз мисля си, че това е един опасен път. И мисля си, че нашата комисия, като не предложи подобно изменение, изпрати ясно послание за това, че ние не искаме да започваме объркващи промени в дефинициите на европейските институции. му обратното, ние искаме да посочим това и да средоточим върху това, че ние обособяваме Европейската служба за външна дейност като отделна институция. А що се отнася по другите точки, ние можем до някъде да подобрим предложението. Например, що се отнася до финансовия регламент, визира се новото устройство на общата външна политика и политика в областта на сигурността. По принцип трябва да има позовавания, не да се дават числа, а просто да се посочи, че мисията трябва да има бюджетно перо и след това бюджетната процедура ще посочи кое перо ще се отнася до коя мисия или като отчетем вече изразената загриженост, ние по никакъв начин не искаме да излагаме на риска бюджета на общата външна политика и политика за сигурност. Смятам, че в този контекст ще може да бъдат наложени нови тежести върху бюджета. Председателя, благодаря господин Гуалтери. Сега от името на върховния представител и заместник председателя, доктор Кристофсън, вие имате думата. Благодаря ви, господин председател. И ви благодаря за това, което вие казахте, за това, че комисията ФЕД много отблизо ще следи нещата. Смятам, че това е нещо много положително. Също така бих искал да благодаря на господин Фем за неговия доклад, за неговото проекто становище. Той правилно посочи, че тук сме в сферата на съвместното вземане на решения. Бих добавил, че въпреки, че официално ние не сме в сферата на съвместно вземане на решение, ние решихме, че де-факто, още през юли решихме, че де-факто ние ще прибегнем до процедурата за съвместно вземане на решение. И, и това се отнася и до резултата от становището на парламента от 6 юли. Затова смятам, че е много важно да отчитаме и това, което вие нарекохте. Втория етап е именно споразумението, постигнато през юли. Моята оценка на предлаганото е, че този текст прави точно това. Той отчита споразумението постигнато през юли. Нямам никакви възражения по текста. Както правилно каза господин Фем, изменение 8 е важно изменение и там има много важни подробности. Ние сме готови да предоставим информацията, за която ни помолиха. Може да обсъдим чисто техническите аспекти и конкретните формулировки. Но важното е да не изгубим основната цел на член 5 и да запазим това, което прави Европейския съюз прямо третите страни. Т.е. не става дума само за службата за външна дейност, става дума и за Европейската комисия и става дума също и за оперативните разходи. И това са подробности, но това са подробности, които са свързани с административните разходи. По въпроса поставен от господин Фем за това дали трябва да се използва приемането на финансови регламента, за да се реализира последната точка от политическата декларация, не съм аз този, който ще дава преценка. Единственото, което бих могъл да кажа, е, че изрично беше посочено в декларацията за политическата подотчетност и отговорност, че този въпрос се поставя в контекста на по-широко междуинституционално споразумение. И смятам, че тъй като е в интерес на всички институции да се придържат към споразумението от юли, не знам доколко възприемането на нов инструмент ще бъде правилен подход. Към госпожа Брантнер. Аз мисля си, че правото за оттегляне се отнася до конкретните ръководители на делегации. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви доктор Кристофсън. И сега господин Фем. Имате възможност евентуално да отговорите на бележките и на измененията и да обобщите. Заповядайте, господин Фем. Благодаря. Доколкото разбирам, има съгласие. Мисля, че има два общи коментара, по които трябва да се изкажа. звукът е много лош, има интерференция от телефони и преводачите не чуват. on the second part, and also the discussion with Mr. Christofferson here on the presentation of CFSP budget lines, as far as I remember, we have said that what has so far been in the interinstitutional agreement – should be transposed to different documents, some of them to the financial regulation or possibly even the staff regulation, some of them should be kept in the interinstitutional agreement. We'll just have to have, a real look at that. I'm not sure whether the, the individual presentation of... Не знам дали индивидуалното представяне на бюджетните редове е най-доброто за институ... междуинституционалното споразумение или пък е по-добре да го включим в финансовия регламент. Не съм сигурен, че споразумението от Мадрид изключва моето споразумение. Аз поне не го разбирам така, но трябва да намерим решение, тъй като от 10 години спорим за това как да бъде представен бюджета за обща външна политика и политиката по сигурността. Благодаря. Grazie al nostro relatore, onorevole Ferm, e qualche breve nota informativa sul calendario. Il termine няколко думи за графика. Срока за внасяне на изменения е 6 часа след обяд на 7 септември. За съжаление, тъй като това съвпада с гласуването в Комисията по бюджета и Комисията по бюджетен контрол. Съжалявам, че в този случай можем да внасяме изменения само на английски язик, което е лошо за хора като мен, за които английски е народен език. Гласуването в комисията е насрочено за 20 септември второто пленарно заседание през септември е заседанието, на което ще гласуваме в пленарна зала. Комисията по външни отношения ще заседава на 6 септември от 7 часа вечерта. Благодаря ви. Закривам заседанието.